Комисията по бюджета прави корекция към протокола на 6 февруари. Вследствие на член 216 тази коректура е приета. Ако до 24 часа от някоя политическа група или поне 40 члена на парламента не, не са възразили. Текстът е публикуван в интернет. В среда, госпо, госпо, го, дами и господа, ще подпиша законодателни актове. Това са пет законодателни актове по смисъла